Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused for... Уважаеми колеги, uh, вече ще започнем. Доста се забавихме, за да видим дали няма да пресигнат още колеги, но а, uh, мисля, че вече трябва да започнем. Имаме доста теми и работа. Някои важни елементи от приемането на дневния ред. Ако може да вниманието ви. Първо, една презентация от, към, от комисията ще чуем за втория пакет а, за миграцията, който беше предложен от а, а, председателя Юнкер. А, също така времените мерки в областта на а, международната закрива в полза на Италия, Гърция и Унгария. председателския съвет а, обсъди тази тема и след предстоящия съвет ПВР днес ще има развитие. Председателството помоли да бъде при закрити врата това обсъждане, тъй като продължава схемата и обсъждането. И много политически групи подкрепиха предложението да се проведе този тази информация а, закрити врати. Затова ще започнем а, именно с тази точка 5 а, в 11.30. Ако нямате нищо против, а, не виждам възражение, значи се приема дневния ред в този му изменен вид. Господин Вимбре, заповядайте. Jag har en fråga angående punkt 5 här, varför man ska ha den. Благодаря за точка 5 от дневния ред. Защо трябва да бъде при закрити врата? Защо обществеността да не чуе за какво говорим? Аз съм против. Okay, Mrs. Mayor, on the same, similar point. Ако е по същата тема, заповядайте и вие да се скажете. Ehm, eh, Благодаря, господин председател. Аз също съм против да а, е, обсъждаме въпроса при закрити врата, защото миналата седмица Европейският парламент подкрепи предложението на комисията за разпределението, а сега изведнъж закрити врата. все едно и също се случва. Не изслушваме гражданите. Трябва да бъдем прозрачни. Ако няма други желащи да се изкажат, ще отговоря и на двете ви. Става въпрос за информация, дебрифинг при закрити врати. Не става въпрос за открит дебат. Ще получим информация за това. Беше представена тази идея да при закрити врата на политическите групи, координаторите се съгласиха. Не става въпрос за дебат, става въпрос за информация, която ще ни бъде е, предоставена за това как е, се състои дискусията, докъде са стигнали процесите в е, съвета и на тази основа на моята, на моята настоятелна препоръка би била да продължим инкамера през закрити врата и така бих препоръчал. Ако няма други възражения или бележки по дневния ред, можем да продължим нататък. Точка 2. Езиков профил хрватски, датски, латвийски и ирландски няма да са на разположение тази сутрин, а хрватски и ирландски няма да има след обед и утре сутринта по време на заседанията. Сега Преминаваме към утвърждаването на координа... препоръки на координаторите по правил 205. Първо, господин Тимоти Кърхол беше номиниран за докладчик по доклада за постоянната постоянен механизъм за преместване по системата Дъблин. Моля ви за потвърждение. Потвърждавате. Трета точка. В съобщенията на председателя. Ще имам електронно гласуване днес в 5 часа, 17 часа, така че моля да подготвите електронните си карти. И така, колеги, преминаваме към съвместния дебат. Както вече посочих и започваме с точка 3 Механизма за преместване в кризисни ситуации и механизмите за определение на държава, държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от граждани на трета държава или от лице без гражданство. Мисля, че ще започнем всъщност с известна информация от моя страна за начин по който ще процедираме на първо място ще чуем представен от комисията за втория пакет, който на 9 септември беше представен от председателя Юнкер. И ще дам първо думата на комисията, после на, държа... на членовете на нашата комисия, които искат да се изкажат, с координаторите, докладчиците по стратегическия доклад за цялостния подход по миграцията, след това докладчиците в сянка и така бих предложил да започнем с двете конкретни презентации на двете, двата законодателни документа, така че сега се обръщам към комисията да представи проекто регламента по постоянния механизъм за преместване и проекто регламента за общия списък от държави по происход. Това е точка 4. Надявам се, че всички следват, защото малко сложно се получава. След това ще дам думата на нашите членове. И така, презентация от комисията. Господин Ришар. Извинявайте, господин Ришар, имате думата. Благодаря, господин председател. Ако правилно съм разбрал, първо започваме с механизма за преместване, а след това с списъка от държави по происход и след това ще след дебата остава част от дебата. Правно ли разбрах? Председателят. Просто да структурираме дебата, за това правим така. Втората част от съвместния дебат ще, дебат ще бъде за незаконодателните документи, а третата част на структурирания дебат ще бъде за ситуацията на външните граници на Шенгенската а, област. На три стъпки сме организирали дебата, за да имаме повече организация. Така че нека да започнем за сега с постоянния механизъм за преместване и след това списъка от държави. Както знаете, предложили сме постоянна схема заедно с временното решение, което през септември, което беше за 120 000 души за тяхното преместване. Опитали сме се да намерим и други а, решения с времени схеми за преместване, много трудни дискусии в съвета. Искаме да имаме постоянен механизъм за кризисни ситуации, постоянна схема, която да направи така, че не всеки път, когато се появи криза, да трябва да мислим за ново разпределение, нови ключове за разпределение, ново решение и отново съпротива от страна на държавите членки. За тази постоянна схема представяме член 78 а, алинея 2 от а, договора. Настояваме на това, защото иначе схемата дава много ограничени правомощия на Европейския парламент, а с тази постоянна схема фактически се връщаме на съвместното процеса по съвместно вземане на решение, което е много по-подходящо в този случай. Предлагаме делегирани правомощия да има на комисията, която да отключи този механизъм за преместване, щом се прецени, че ситуацията е крит критична за държавите членки, когато една държава членка е подложена на караен натиск, дори когато и системата за беженци в тази държава членка функционира според правилата. И така схемата не е за държави членки, които не изпълняват своите задължения. Тя се основава на натиска на държавата членка, макар че да речем, съответна държава членка прави всичко, което трябва според правилата. Ввели сме механизъм за разпределение, подобен на този, който предлагаме в временния, времената схема за разпределение, която ще обсъдим днес след обед тук искаме е, тук просто този ключ за разпределение да бъде постоянен като механизъм за в бъдеще, като правило. Четири критерия сме включили. Население 40%, БНП 40% от е, е, цялостния брой търсещи беженски статус или закрила като процент от населението и ниво на безработица 10%. И също така таван сме включили, който прави така, че а, няма да се да се получи някакъв непропорционален а, ефект, въздействие върху населението. Смятаме, че е добре балансирано предложението ни и е, можем да подкрепим идеята да се действа колкото може по-бързо с този механизъм. Много съпротива има в съвета, така че е, се нуждаем от вашата подкрепа, за да продължим нататък. Второто законодателно предложение е свързано с списъка на сигурните страни на происход. Комисията предлага европейски списък. Държавите членки, знаете, могат според европейското законодателство да формират своите собствени национални списъци. До момента 12 държави членки имат национални списъци за сигурни страни на происход, но разбира се има разминавания в тези списъци и смятаме, че дори и потока от а, западния а, бряг да а, продължава а, е Просто трябва да продължаваме с формирането тези списъци. Ако, да речем, някой е, лице е от този списък, това не означава, че вашата молба, че молбата на това лице няма да бъде разгледана и директно ще получите закрила, но просто евентуално имам малко по-бърза процедура. Предложили сме 7 държави да бъдат включени в този списък пет от които са а, е, определени като кандидати. Албания, Сърбия, Турция и бивша Югославска република Македония. Така че факта, е, че това са държави кандидати е много важен, тъй като те трябва да спазват копенхагенските критерии, критериите от Копенхаген по отношение на върховството на закона, демократичните принципи, защитата на младсинствата и сме добавили Босна и Херцеговина и Косово. Още две държави. Също на факта, че на основата на факта, че ам, също там имат много молби за държавски статус. Ам, тези държави също са обект и на директивата за международна закрила. Следим отблизо ситуацията в тези държави. Това, което сме предложили е бърз механизъм, ускорен, по който може да се заличи една държава от списъка. Така че нашето предложение да се приеме решението с процес на съвместно вземане на решение, но да може да се заличи една държава от списъка случай, че да речем лидер в съответната държава вземе крайно решение срещу съдът на словото или подобно друго, което ни дава основание за такова действие. Трябва да действаме бързо, за това, нека да не е съвместно вземане решението за заличаването, но нека иначе да бъде самия списък обект на съвместно вземане решение. И ако това заличаване от списъка трябва да е постоянно, тогава вече ще преминем през обичайната процедура с законодателно предложение. Но да можем да действаме бързо, когато е необходимо с заличаването на държава от списъка. Нека още веднъж подчертая, че факта, че една държава е в този списък, не означава, че лице от нея няма да бъде разгледана неговата молба. Разбира се, че ще бъде разгледана подробно, но по-бързо. 17% от общия брой моби идва от тези държави, така че много сериозна е тежестта върху системата. Ето защо искаме да балансираме системата, за да няма такава голяма тежест, било то от 17 или 70%. А благодаря, казва председателят. Радвам се, че бяхте достатъчно кратък, за да можем директно да чуем а, координаторите по този механизъм. Първо, Бригит Сипел има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че трябва да структурираме а, дебата. т.е. ценя вашата идея, но в същото време те са много свързани. Така че говорим за механизма за преместване и като че ли в момента доста е хаотична ситуацията по отношение на потока на мигранти, но искам да подчертая, че една част от една а, функционираща система за преместване е не само държавите членки да поемат отговорност, но също така всички мигранти, които пристигат, трябва да бъдат регистрирани, т.е. горещите точки са на първо място и след това, това е добра основа за преместването. Това е много важно. И сега по списъка на сигурно е, че ни трябва възможност, ако изведнъж медиите са под натиск тази държава да бъде махната от списъка. В същото време четя в, чета в предложението на комисията, че една от страните в списъка държавите вече са под натиск, така че си задавам въпроса защо тези държави изобщо са в този списък. В същото време бих искала да добавя още нещо. Хубаво е да казваме да, някои страни или тези държави са държави кандидати и сигурно спазват критериите от Копенхаген, но те не са членове на Европейския съюз. И една от причините, сред много други, е, че реално не спазват критериите от Копенхаген, така че трябва да сме изключително внимателни. Не, много внимателни трябва да сме. Не можем да кажем, ами, те вероятно би трябвало да спазват критериите от Копенхаген. Ами, а, след това може да се зададе въпроса, защо не са членове на Европейския съюз. Не искам да повтаряме грешките от миналото. И на последно място, когато говорим за ускорена процедура, тя е свързана с директивите в пакета за бежанците, също така и процедура за малки обществени поръчки. Така че, ако разгледаме бързата процедура, всички държави членки имат ли е, осъществени е, или по-точно а, транспонирани тези директиви, функциониращи системи. Това е първи въпрос, който трябва да, на който трябва да отговорим. Така че как може да говорим за ускорена процедура, щом няма вече съществуваща обичайна процедура? Така че е хубаво да е ясно, че не, да не вземаме решение за едно единствено за една единствена мярка, да ги видим всички заедно в цялостна картина, за да имаме един добър пакет, а не парчета от пъзел, който не работи а, заедно. Председателят, да, структурирал съм дебата, но това нека не ви пречи да правите бележки и по другите елементи на предложението. Следващия оратор има думата. Благодаря ви. Разбира се, че е важно да се предприеме нещо както от страна на комисията, така и от страна на парламента. Радвам се, че сме привлечени към участие в дебата. Първо за механизма за преместване. Да, много е важно в него да участват повече страни. Мисля, че това е правилно. Правилно е да има определена квота за разпределение, но смятам, че квотата не бива да се ориентира по стеснени, така да се каже, критерии. Няма никакъв смисъл да делим на 28, така да се каже, различните етнически групи. Дискусията трябва да се фокусира върху още нещо – защото в Германия, например, има голяма сирийска общност, т.е. на различни места в Европа има големи общности. Има смисъл, примерно, в региона, където е сирийската общност в Германия, да бъдат заселвани сирийци, а другаде няма никакъв смисъл да ги заселваме. Значи трябва да отчитаме тези специфики. Освен това трябва да отчитаме и фактори свързани с самите бежанци. Защото ако загърбим тези съображения, в е, Европа преселението ще продължава. Това е първата ми критика. На второ място, да, каквото и да решим, то трябва да бъде задължително. Аз не смятам, че е отговорно да има доброволен механизъм, за какъвто настоява съвета. Същевременно трябва да се изисква хармонизация на общата система за обежище. Някои от държавите членки изобщо няма, така да се каже, смислена система за обежище. Това е неприемливо и се пренебрегва според мен до този момент. И още нещо. Смятам, че първият документ, за който говорим, е ясно доказателство за смъртта на системата, на дъблинската система. Просто си, Дъблин вече не работи може би се водят преговори в контекста на тази система, но тя е мъртва. И искам да попитам, ще се придържаме ли за напред към някакви правила от Дъблин или не, защото те са много противоречиви. Още нещо. Много добре познавам Западните Балкани. Никоя от тях не спазва критериите от Копенхаген. Не са го правили вчера, няма да го правят и утре, защото това са страни, които сами не могат да стоят на краката си. Косово, примерно. Тъй, че искам да попитам комисията, много ме вълнува въпросът за това, според какви критерии определихте тези страни като сигурни за бежанците. Какви бяха тези критерии? Какви са критериите ви по отношение на ромите? Ако ми кажете, че в Косово никой не дискриминира ромите, никой не ги преследва, и ако ми го докажете, ще ви предложа за националната награда на Федералната република Германия – Проблемът е огромен там, особено с малцинствата. Трябва да има механизъм за ромите в Косово, може би за преместване. Така че системата за, на така наречените сигурни страни противоречи на правата на човека да има сигурен живот и да се установяват пожелания. Благодаря. Сесилия Викстрам. Сесилия. Сесилия Викстрам. Благодаря, председателю. Ще започна с въпроса за списъка за сигурните държави. Искам да поздравя Европейската комисия за това, че непрекъснато е подчертавала, че прилагането на тази разпоредба трябва да стане при пълно съблюдаване на индивидуалното право на обежище и че списъка, концепцията за сигурни държави по никакъв начин няма да ограничава това основно право. Радвам се, че това беше подчертано от Европейската комисия и бих искала отново да обърнем внимание на този факт. Като докладчик по прегледа на Дъблинския регламент по време на предходния мандат, работихме изключително усърдно и трябва да кажа на всички ви, че никой не е по-щастлив от мен, че Дъблинския регламент не ни помага в настоящата ситуация и сега виждаме някои от очевидните му недостатъци. Жалко е, че едва сега забелязахме този факт и че трябваше да преживеем такава криза в държавите членки, за да могат те да осъзнаят грешките си. Няколко държави членки все още обаче продължават да отричат този факт. Нека да се събудят и да се види каква е реалността. Имам три въпроса към Европейската комисия, за да се изяснят някои аспекти на предложението, за да го разберем по-добре. В 33 член А, в последното изречение на 6 параграф, се включва правило минималния брой на лицата, които могат да бъдат презаселени в съответствие с извънредните мерки, не трябва да надвишава 40% от заявките, представени в тази държава членка през 6 месеца, които са предхождали приемането на делегирания акта. Според мен това може, ако разбирам добре процедурата, да продължи над две години. Можем да вземем един математически пример, но няма да ви отекчавам с подобно нещо. Ще направим едно просто заключение, че това съставлява риск процедурата за презаселване да няма да може изцяло да подкрепи държавите членки, които се нуждаят от помощ. Ако видим какви са фактите, и ги съчетаем с това, което ви прочетох, виждаме, че малцина ще бъдат презаселени съвсем накрая. Втори ми въпрос е в ролята на ЕАСО при подбора на тези лица, които ще бъдат обект на презаселване. Ако разбирам правилно предложението на комисията, ролята на ЕАСО трябва да бъде консултативна. В моята политическа група, както и през дълъг период от време ние сме обмисляли този въпрос и бихме искали да предложим една по-засилена роля на ЕАСО, например да получи дори ролята да осъществява процедурата по подбор наред, заедно с националните власти, разбира се, тъй като това ще позволи на държавите членки, които получават а, такива заявки, да са сигурни, че една неутрална страна е извършила подбора. И на последно място бих се радвала, комисията може да хвърли светлина за евентуално участие на държавите, които са асоци... асоциирани към Дъблинската система Дания, Норвегия, Швейцария и дали ще прилагат Дъблинския регламент след изменението, ако се приеме механизма за кризисни ситуации, това означава ли, че тези държави ще, ще трябва да приемат търсещи обежище по този механизъм и дали ще трябва да плащат 0,004% от БВП в случай, че откажат да участват в схемата за презаселване. Това са моите първоначални три въпроса. Председателят, благодаря. Ние ще дадем думата на представителите на комисията веднага след трите кръга на въпроси. Моля също да казвате към кого точно насочвате въпроса си. Сарая има думата. <clears throat> Eh, Благодаря много. Ситуацията, на която сме свидетели в момента в Европа, ясно показва, че регламентът Дъблин вече не функционира. Надявам се, че всички ще се съгласят с заключението, че мястото на Дъблинския регламент е в кощето за буклук. Смятам, че предложението за създаване на механизъм за преместване е навременно и необходимо. Тези хора трябва да получат сигурност, правна сигурност, така че бежанците спешно се нуждаят от такъв механизъм и всички държави членки трябва да поемат своята отговорност. Но не е добра идеята да могат някои държави да се откупуват от отговорност. Това ми е и въпроса. Какви са аргументите, на базата на които да се ползва такава дерогация? Може би това ще бъдат най-богатите държави. На следващо място не виждам каква е защитата на индивидуалните права на хората. Например, дейността на медиите. Те много често са добронамерени, но в крайна сметка резултатът не е желателен. Отчитат ли се при създаването на този механизъм и желанията и потребностите на хората, за да не се ограничават техните права и свободи? И още един въпрос във връзка с сигурните страни. Кони вече го каза. Проблемът с ромите. Има списък от сигурни държави, така наречени, да, но аз твърдя, че поне 4 от тези 7 държави не могат да се причисляват към сигурните държави, поне що се отнася до положението на ромите. Добре, никой не ги бомбардира, те не страдат от болести, но живеят при опасни условия, при недостойни условия. И то от поколения в момента с, с, е, ситуацията никак не е сигурна за тези етнически групи. Така че да поговорим и за техните беженски права и потребности. Um, Благодаря, колеги. С това приключваме по първия кръг въпроси. Ако не съм, съм ви дал думата сега, това може да стане през следващите два кръга. Всички ще получат възможност, след като са включени в списъка. Мален е следващият оратор. Так е, е, Благодаря. Доста неща вече бяха казани, така че няма да повтарям. Искам просто да подчертая това, което каза Сорая за механизма за преместване. Наистина трябва да играят по-сериозна роля свободите на човешката личност и потребностите до сега се отчиташе само семейната връзка между хората, но все пак и желанията и потребностите на хората трябва да намерят място и да, действително, Дъблинският регламент наистина трябва да бъде най-малкото поставен под въпрос. Все още сме далеч от цялостно решение. Все още ни е трудно да вземаме правилните решения. Разбира се, признавам, че механизмът е правилна крачка, но все пак ни трябва добро и то ускорено планиране на нещата. Много от нещата, както казах, вече бяха казани, но и аз не съм съгласна с този списък на сигурните държави. Всяка държава трябва да се разглежда сама за себе си. Съгласна съм с казаното и за положението на ромите. Освен това да попитам за Турция – 23,1% от молбите за обежище са били прияти от Турция. Това е доста висок процент. А Турция няма място в списък. Госпожа Уенберг. Аз също имам няколко въпроса към във връзка с предложението на Комисията за задължителен механизъм за преместване и презаселване. Да, това е система, която трябва да се активира в кризисни ситуации, но нека да дефинираме криза. Имаме ли дефиниция за криза? На второ място списъка от сигурни държави, които би трябвало да спазват копенхагенските критерии. Та самите държави членки едва успяват да ги спазват. Така че нека да се попитаме дали да вдигаме летвата чак толкова високо, за да определим страните като сигурни. Защо не се опрем на човешките права, а защо се опираме на копенхагенските критерии? Силви Гион, Силви. Силви Гион, благодаря. Съжалявам, че закъснях малко въпроса за списъка е доста сложен. От 2013 говорим за директивата по процедурата. Беше примахнат там такъв общ списък за сигурни страни на происход. Трябва да сме прагматични. Тази директива включва някои общи важни критерии, за да може да се гарантира правилното прилагане на национално ниво на концепцията за общ списък, също какви източници на информация да се използват, как да се преразглежда списъка, както и допълнителни процедурни гаранции. Прецизирам всичко това, защото в позицията на комисията беше посочено, че има някои елементи, включени в директивата, свързани с правата и процедурните гаранции. От, както започна прилагането на директивата по процедурите национално ниво, има различни начини на прилагането, както и различни нива на сигурност на а, държавите. Искам да поставя въпроси, свързани с копенхагенските критерии и имам две допълнения към всичко това. В случая на Турция, не зная дали информацията, с която разполагаме, е вярно, че има 23% връщане. Освен това, включването в списъка на сигурните държави и прилагането на национално ниво. И че може да се извади една държава при промяна в ситуацията. Какво става тогава на национално ниво? Дали това предполага автоматично изваждани от националния списък. Може ли да ни дадете повече яснота по тези въпроси? Благодаря, Силвия. Госпожа Фереро. Много ви благодаря, господин председател. Да, много ви благодаря. Всичко беше казано, но все пак искам да засегна някои въпроси, които а, изключително много ме вълнуват. Например, въпроса за това какво е желанието на тършещия обежище. Отчита ли се то при създаването на механизъм за преместване? Имам чувството, че комисията все пак е на страната на парламента по този въпрос и че е съгласна, че все пак трябва да се отчитат желанията на кандидатите за обежище, за да няма след това вторично презаселване но когато се чу думата на съвета, тя беше доста по отруцателна Сурая много добре формулира нещата, защото е, се извършва, е, се получава нещо като депортация. Беженецът бива презаселен в страна, в която няма никакво желание да живее. Е, това искам да попитам комисията. Вие как мислите? Ние, депутатите в този парламент, смятам, че трябва да се отчитат непременно и желанията на кандидатите за обежище. За списъка на сигурните държави много от преждеговорившите го казаха. В Турция можем ли да говорим за свобода на медиите и на печата? Според мен тя се потъпква примирието не се спазва. А комисията казва, че тя е една от седемте страни от списъка на сигурните страни. Явно ще има нещо като бърза процедура. Как ще подложим Турция на тази бърза процедура? После комисията каза, че трябва да обърнем внимание преди всичко на беженците от региони, в които се води война. Да, съгласна съм. И това е най-актуално. А какво правим с всички останали, които не бягат пряко от военен конфликт, но все пак бягат поради други причини? Те също никак не са малко и трябва да се намери закон, законосъобразен начин да бъдат заселвани, защото те няма да бъдат част от механизма за преместване, но и за тях трябва да измислим нещо, защото и те са част от общия проблем. Okay, next is, um, Mrs. Dali. Госпожа Дали. Благодаря. Аз ще бъда максимално кратка и ще се фокусирам върху механизма за преместване. Това, което предлага комисията, е стъпка във вярната посока, но ние не можем да разглеждаме това предложение във вакуум, както беше казано вече. И може да задейства само ако променим Даблин по начин, който е смислен и има успех, за да можем да постигнем резултатите, към които се стремим. Даблин трябва да се промени, Различните решения са взаимно свързани. Няма едно единствено решение, което може да се разглежда във вакуум, без да се види какъв е ефекта му върху останалите решения, които могат да се приложат. Искам да поставя няколко въпроса на комисията относно механизма за преместване. Комисията казва, че този механизъм ще се прилага в случай на изваредни положение, какво ще се счита за извънредна ситуация, може ли да се поясни от комисията, дали трябва да обхваща целият Европейския съюз или определена държава членка. Казвам го, защото в миналото сме се натъквали на положение, при което държава членка, имам предвид в случая Малта, имаше спешна ситуация на острова, но това не се считаше за извънредна ситуация за целия Европейски съюз. Втория ми въпрос се отнася до критериите, които споменава комисията. Казва се, че механизмът се базира на четири критерии, които са претеглени като население, търсени ще убежище на глава от населението и прочее. Считам, че мащаба на държавата членка и нейния капацитет са изключително важни и трябва да бъдат включени към списъка от критерии. Благодаря, Ска Келър. Да, малко съм седнала не на мястото, което трябва днес. Относно постоянната схема за преместване, считаме, че е много важно това да се случи. Не можем да продължаваме да имаме едно извънредно преместване, последвано от следващото, без да знаем какво ще се случи в близко бъдеще. Ситуацията се развива с всяка изминалата минута и ние искаме да разберем от съвета как може да се преодолее тези извънредни ситуации. Парламентът иска да е със законодател в това отношение интересите на беженците действително трябва да бъдат отчитани, иначе няма да можем да предотвратим повторното им предвижване. Съветът и комисията напоследък обаче предлагат неща, които са в обратната посока. В различните директиви ние сме предвидили по какъв начин ще става приемането. Считам, че ние трябва да следим какви промени в законодателството ще настъпят адхок при изваредни ситуации. Това е много важно. Репресивните мерки не помагат, те само подкопават правата на хората. Трябва да се признае статута на търсещите обежище, там където е те имат право на това, действително. Както казаха колегите, може да се направи нещо за да се отчетат желанията на беженците, къде искат да отидат. Ако страната каже, ние не искаме беженци, е ясно, че никой не иска да отиде там, защото хората се боят какво може да се случи с тях. Ако държавата каже, ние ще ви приемем, ние ще положим усилия, за да ви настаним подобаващо, да ви интегрираме, тогава нещата ще изглеждат съвършено различно. Благодаря. Госпожа Холмайер, но тя още не е готов, тогава господин Къркос. Благодаря, господин председател. Колегите казаха почти всичко, но имам два въпроса. Първо за така наречените горещи точки, центровете за регистрация и обработка на молбите. Непрекъсно се говори за тези хотспотове, но още не знаем къде се намират те. Кажете ни нещо по-подробно за тях. И на второ място, след последните събития беше създаден временен механизъм, специален механизъм, бяха цитирани едни цифрови данни. Искам да попитам комисията какво става с страни, които отказват да участват в извънредния или постоянния механизъм. Благодаря, господин Кирков. Следва следващия ни оратор. Благодаря, господин председател. Ще говоря на финландски. Въпросът ми е свързан с списъкът от сигурни държави и дефиницията за това. Комисията смята ли, че трябва да има общ подход в Съюза по отношение на толкова важен въпрос, който може да включва Ирак и Сомалия, например, или региони от тези държави. В момента списъците в държавите членки са много разнообразни. Някои държави членки смятат някои области от Ирак а, за сигурни а, достатъчно, че не приемат търсещи защита, закрила от тези държави или в Сомалия също такива региони има списъци в а, списъците. През а, Германия, през Дания и Швеция до Финландия пътуват някои такива бежанци и стигат до нас, макар че според правилата трябва да се регистрират в първата държава на влизане. Така че това търсене на най- подходящата държава за предоставяне на беженски статус поставя под въпрос цялостната система и шенгенската област. Ето защо трябва да предприемем нещо по този въпрос. Окончателни оратор ще чуем сега, после госпожа Алмар, която е във връзка с координаторите и всички останали колеги. Ще помоля да чуем след следващото представяне. Моля ви да бъдем дисциплинирани и да спазваме и това пре дължение и а, а, времето за говорене. Така че господин Дюпри е последният. Заповядайте, Жерар. Благодаря, господин председател. Моето изказване ще бъде изцяло в продължение на направеното от Сесилия, което, с което аз съм напълно а, съгласен. Първото нещо, на което искам да се спра. А, ние казахме, че Дъблин е мъртъв, а, но ако нямахме този, а, тази разпоредба, поне 40% от хората, които идват тук, а, можеха да се разпределят и да се а, преместят. Тоест 60% а, трябваше да останат в държавата. Тоест ако 200 души идват, о, 200 000 души идват, 80 000 ще да бъдат раз, а, а, преместени, а, а останалите 120 000 ще да останат в Италия. Това е реалността на това, което имахме преди по Дъблин. По Дъблин. За съжаление, не успяваме да освободим някои държавите от тежестта, която тегне на тях. На второ място въпрос към комисията. Не могат да бъдат разместени, преместени хората, ако не прилежат на някаква националност. Ами ако защо са тези а, 75% всъщност не могат да бъдат преместени. Защо е това правило? Питам кого обслужва то. После критериите и журналистите, критериите от Копенхаген и медиите. В много случаи има за всички тези държави и за и за Косово, и за Сърбия, и за бившата Югославска република Македония има такива проценти, но за а, Турция са много високи проценти, 24%. А, там знаем, че имаме лидер, който има мегалмански амбиции и води а, включително война в една част от собствената си държава, така че определено трябва да си задам този въпрос. И така, а, когато се преместват лицата, хората, които са пристигнали в Европа от държавата, в която са дошли, в а, мястото, където ще бъдат преместени, държавата, където ще бъдат преместени, какви документи ще се ползват. И накрая делегираните актове, които ще трябва да а, подготви комисията. Изключително важно е това. И смятам, че ще имаме възможност да го обсъдим много подробно всички елементи, които са включени в а, делегираните актове, ми се струват изключително а, важни да бъдат поставени на по-широка нога. Госпожа Холмайер. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, първо за механизма за преместване. Въпросите ми към комисията са следните. Между самите държави членки има спорове относно това как една държава, от която трябва да се преместят или преразпределят бежанци в друга, т.е какъв трябва да е собствения капацитет на тази държава и как тя ще го докаже, защото иначе споровете между държавите членки ще се изострят. А, защото знаете, че има такива, които са приели повече бежанци от държавите, които в момента преразпределят. Мисля, че този въпрос трябва да се изясни, за да няма спорове между държавите членки. А, Вторият въпрос е за преразпределението е свързан с евентуалната възможност от е, вторично презаселване, когато заселим даден беженец в страна, в която той не желае. Как е, смята комисията, че трябва да се действа, как правителствата ще овладеят този момент, защото иначе няма смисъл от механизъм за преместване, ако хората ще се връщат или ще заминават някъде другаде на следващия ден след преместването. И още нещо. В момента говорим за онези, които официално кандидатстват за обежище. В страни като Швеция и Германия около една трета от пристигащите изобщо не кандидатстват официално за обежище. Така че как ще се овладее това положение – как ще подходим към хората, които изобщо не кандидатстват за обежище и нямат желание за подаване на такава молба, отказват всяка форма на регистра... Е, регистрация, дори изрично казват, че нямат намерение да искат обежище, в която и да било държава членка. Говоря за хора, които чието живот не е бил непосредствено заплашен в страната на происход. Трети въпрос за сигурните държави и включването на Турция сред тях. Комисията направила ли е точен анализ на тези 24%? Доколкото следя немските данни, имам чувството, че става въпрос за хора, които са от пограничните към Сирия региони, и от региони, където има конфликт. Така че е, трябва да анализираме много точно е, числото на одобрените в Турция молби за обежище. Особено е, трябва да се обърне внимание и на отношението на Турция към кюрдското население и военните му формирования. Значи тази сигурна трета държава ще трябва да реши тези свои проблеми. Стивенс. Господин Стивенс има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, с риск да повторя нещо от казаното, все пак смятам, че мога и да прибавя нещо. Механизмът за преместване и презаселване е недостатъчен, защото е, какво как ще се отнесем към защитата на външните граждани. Има и някои национални политики, е, а и не се отчита направеното в миналото по отношение на даване на обежище. Защото сме толкова неамбициозни. Да, добър, е, добра идеята за механизъм за преместване, но в него няма пропорционалност. Вече текат потоци от беженци е, по посока Шенгенска, е, Шенген, а те не са отчетени. Трябва да се подобрят механизмите. Освен това, трябва да говорим за връщане, за солидарност с Италия, Гърция и Унгария. Всичко това в момента не е осветлено достатъчно добре. Фронтекс, ЕАСО, службата за бежанците а, и а, създаване на горещи центрове. Да, това е подобрение. Ние говорим, че ни трябва е повече Европа, но ние си имаме вече разпоредби и правила, които не навсякъде се спазват. Надявам се, че министрите ще приемат система, която да е в хармония с казаното от Европейския съвет. Благодаря. Thank you. And... Благодаря. Благодаря, господин председател. На първо място приемам приветствам предложението на комисията за постоянен механизъм за преместване. Наистина ни трябва колкото може по-скоро и подкрепям идеята да е съвместно време на решение. Въпроси към комисията. Как виждат разпределението на отговорностите между държавите членки, които преместват и тези, които приемат? Кой и как решава колко души, кой да се избере, кой взема окончателното решение и как това ще проработи в, на практика, особено с оглед на големия брой а, хора, които идват тук. Втори ми въпрос за децата. Има ли нещо предвидено за приоритетно за, за деца, които са без предложител а, и изобщо в тази посока? На следващо място вие говорите за делегиран акт. Ако може по-ясно да поясните кога ще се сметне, че се активира механизма, какви са, какви са критериите. Четвъртият ми въпрос. Подобно на това, което каза вече Моника. Какво се случва, когато едно лице е преместено в държава членка? Това преместване е валидно единствено и само за а, тази държава членка или може свободно се движи в Шенген или има много държави, които същите са по-привлекателни, отколкото от други. Ако, да речем, решението е в, да се премести в конкретна държава членка, после лицето след два дни е в друга държава членка, какво се случва с схемата? Разбира се, спазвайки свободата на избор за хората, но в същото време е да бъде функциониращ механизъм за преместване имам и друг въпрос. Защо комисията все още предлага само механизъм за преместване, а не за разселване? Защото механизъм за разселване е нещо съвсем по-постоянно и по-сигурно. И много хора задават този въпрос. Защо не използваме разселването? преселването, което ще а, наистина премахне целият този риск, който поемат хората, за да пътуват до външните граници. И така, по безопасните, по сигурните държави, приемам и това предложение а, с радост, приветствам го. Комисията беше пределно ясна, че наистина а, няма да има неразглеждани молби. А, защо тогава водим целият този дебат за Турция? Няма да се а, връщат хората в групи обратно към Турция. Все пак всяка индивидуална молба се разглежда. Поне аз така разбрах. На следващо място, държавите, които имат своите собствени списъци, те са различни от а, тези, в а, които предлага в комисията в момента. А, а какво става за Гамбия, Пакистан или за другите държави, където има много голям брой а, хора, които са економически мигранти? Та въпросът ми преди това беше как а, ще се съчетаят двата списъка на държавно на европейско равнище. Комисията ще ограничи само списъка до кан... държавите кандидати или се а, разглеждат и други държави, от които идват много повече економически мигранти. Господин Пориези има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, защото наистина повечето неща бяха казани преди мен. Присъединявам се към всичко казано по втория пакет на, за убежище на комисията. Радвам се, че а, има склонност към правене на заключения а, на базата на миналото. Изобщо прави се доста голяма крачка напред, но механизмът за преместване трябва да бъде много балансиран. Може би процентите, за които се говори, трябва да се увеличат, но това са подробности. Това, което искам да кажа, е нещо във връзка с списъка от сигурни страни. А, значи в документите пише, че когато кандидатът за обежище е гражданин на държава от този списък, неговата молба все пак ще бъде разгледана. Какви предимства в кавички има то, тази процедура? По-бързо ли ще стане разглеждането на молбата? Въобще какво предвижда процедурата? После за връщането на бежанци, т.е. онези, които нямат право на обежище, трябва да се направи много. Много добре знаем, че от 2013 година по-малко от 40% от подлежащите на връщане граждани на трети страни са били действително върнати. Така че в Европейския съюз трябва да се направи много повече в това отношение. И накрая ще се обърна към двамата докладчици за цялостния доклад. Вие не бяхте тук в началото на дебата. Искате ли сега да се изкажете или след това, след следващите два елемента, когато бъдат представени? Вие преценете, искате ли сега да се изкажете или малко по-късно, за да обхванете и някои други моменти? Искате ли да вземете отношение сега? Госпожа Насилова, заповядайте. Да, аз трябва да излезна след малко а, за друго заседание, за това не съм сигурна, че ще бъда тук. Ето защо. Два момента. Хубаво е, че обсъждаме този въпрос днес. Няколко часа преди а, съвета ПВР. предложения, които са направени за съвместно вземане на решение, което поставя парламента на същото ниво като съвета. Това е нещо положително. Трябва да продължаваме да имаме водеща роля по въпроса и смятам, че и след обед ще знаем нещо повече все пак. Няма да е очудващо това отново да бъде отворено и на е, на съвета. По преместването смятам, че трябва да разгледаме критериите, за да няма механизъм, който да не е, да е несъразмерен Така че, е, по принцип, ние смятаме, че този механизъм трябва да бъде прият. Е, временната закрила не може да бъде използвана заради правните пречки от Европейската комисия, но смятам, че накрая ще имаме механизъм, който работи. Що се отнася до индивидуалните предпочитания, много е, колеги казаха, че не са съгласни, че тези предпочитания на мигрантите трябва да бъдат разгледани. Съгласни сме и в резолюцията, която гласувахме преди две седмици, така беше казано, но също така е вярно, че трябва да се включат е, правата на тези лица. Също трябва да са обект те и на нашата дейност държавите членки не трябва да се крият за това като извинение и да не приемат а, хората. И да кажат, никой не иска да дойде в нашата държава, защото нашата система за обежище е различна. Нашата политическа група винаги е настоявала за такава система и ако погледнем докладите за наязо, ще видим, че има голямо разминаване между държавите членки за начина по който те действат. Съгласна съм с колегите, които казаха, съгласна съм с колегите, които казаха, че а, трябва да разтоварим държавите, които получават голяма част от. А, а... Благодаря, господин председател. А, предпочитам да взема думата по-късно. Благодаря. Сега отговорите на комисията по конкретните въпроси. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, there have been, uh, I don't know, uh, around... Благодаря, господин uh, председател. Доста въпроси отбелязах към комисията. Ще се опитам да отговоря на голяма част от тях. Председателят uh, вмята, че все пак има групи от въпроси. По-нататък ще давам допълнителни подробности, казва ораторът. Председателят, нека все пак да припомним, че имаше подробни въпроси от държавите, от, извинявайте, от нашите членове, така че може би било подходящо да изпратите и в писан вид някои от отговорите, за да бъдат е, покрити е, тези е, въпроси. Ораторът, да, ще се опитам да се спра на повечето от тях сега и а, двустранно можем да продължим с някои допълнителни въпроси. А, горещите точки като част от схемата, това е нещо изключително важно за нас. Трябва ни подкрепата на ЕАЗО, Европол и Фронтекс като агенции в съответните държави членки, за да може да ги подкрепим и да проработи схемата за преместване. Това правим в момента с Италия и Гърция. Изпращаме колеги там и сме създали два регионални офиса. Единия е в Катания, в Сицилия, където се занимаваме с схемата от Италия, и а, друг в Пиреос в Гърция, където се координираме с агенциите за въвеждането на схемата, за да сме сигурни, че всички са регистрирани, взети са пръстови отпечатъци и след това се действа според европейското законодателство. Това е ключов елемент и ние сме включили много от нашите ресурси в него. Що се отнася до въпроса за Дъблин, дали Дъблин е мъртъв или не, философски въпрос е това, но на реално погледнато не е мъртъв е, регламент от Дъблин. Ние се опитваме да го поправим, да го изменим, за да а, може да го използват нашето предложение, за да може да стане по-добра системата. Принципът обаче за възможност за връщане на хората в държавите, от които идват, Извинявайте, държавите, в които са влезли в Европейския съюз, остава. Ние се опитваме да помогнем, за да се освободи малко от напрежението, което, на което те са подложени за големия брой и да имаме преместване. Защо? Защото а, търсещите обежище нямат право да избират държава. Те бягат, защото има опасност от живот, за живота им а, идват в Европа и а, трябва да им бъде помогнато, но няма как да избират къде точно искат да отидат. И тук а, имам един друг въпрос от вторичното движение, преместване. А, тогава значи няма Дъблин да проработи, няма да проработи механизма за преместване. Така че ние трябва да направим така, че максимално да се ограничи вторичното движение преместване. Какво означава това като преференции и предпочитания на търсещите обежище? Някои е, от вашите членове казаха, да, те трябва да имат право да избират. Не, нямат право да избират къде искат да отидат, защото иначе всички ще отидат в Швеция и в Германия. А това не е, е пра... справедливо разпределение и справедлив отговор на този въпрос. Така че това, което искаме да направим е да отчетем предпочитанията на беженците на основата на обективни критерии, да речем, езикови критерии. Ако лицето говори Германия, естествено, квалификация, така че ние отчитаме предпочитанието на търсещия убежище, но това не е негово право да избере държавата. Така че трябва да имаме това предвид и когато държавата членка с подкрепа на АЗО извършва преместването, тези предпочитания ще бъдат отчетени. Но няма гаранции, че търсещите обежище ще стигнат до държавата, която предпочитат. С вторичното преместване или движение, ако да речем е преместено лицето в Полша и след два дни е, се намира в Германия, немските власти имат право да изпратят това лице обратно в Полша, тъй като Азо го е преместил там. Що се отнася до правото на а, лицето за свободно движение, а, то лицето може да се движи в Шенген, но няма да има право да се установи в друга държава членка. Като обичайните търсещи обаче и, и закрила могат да се движат в Шенген, но нямат право да се установяват в друга държава членка. Поне за 5 години. Така че какво се случва с а, идеята за връщите точки? Това ще подпомогне държавите членки да а, преработват документите, но също така и да отчитат и предпочитанията на лицата. ЕАЗа обаче няма как да замести с службите а, за беженци в самите държави членки, поради а, е, една проста причина. Еазо представлява 80 души. Нека наистина не изискаме чак толкова много от е, една агенция за 80 а, души. 2000 души в момента не има немската служба за бежанци. Така че ако тази комисия, вашата комисия, не се съгласи с съвета да увеличи а, с хиляди екипа на Азо, можем да се съгласим, но иначе с 80 души не можем да правим чудеса. Просто подчертавам, че трябва да бъдем малко по-реалистични, когато се обръщаме към Frontex и към ЕАЗО за справяне с някаква ситуация. Що се отнася до а, безопасните държави на происход? Списъкът който сме предложили. Копенхаген споменах, но това не са условия за списъка. Приложение на директивата е място, където се съдържат тези критерии. Използваме критериите, за да кажем, ето, освен това, понеже са държави кандидати, те голяма степен спазват е критериите от Копенхаген и това е още една причина, поради която те могат да бъдат включени в списъка, но този списък не е изчерпателен и както а, беше включен в а, предложението, в обяснителния меморандум, трябва да разгледаме и други държави, други държави в Африка, за да могат да бъдат добавени още държави. Но за това е необходимо да има добър анализ на ситуацията в тази държава. Така че, може би, Гамбия може да се включи в един момент, както беше споменато, но за това е нужно да се направи един добър анализ на ситуацията в Гамбия, с състоянието на човешките права, равенството на закона. Но на този етап нямаме такива данни. За западния бряг мониторираме извинявайте, за Западните Балкани, ние мониторираме много сериозно ситуацията, имаме данни и на основата на този подробен анализ и данни, които получаваме, както и АЗО е публикувал доклади, за това смятаме, че можем, че Западните Балкани да ги включим в списъка. Така че, разбира се, всички моби се разглеждат индивидуално и това, че една държава е включена в списъка, не пречи на това индивидуално разглеждане, просто ускоряват процедурите. А, търсещия обежище винаги може да покаже свидетелства, че да речем за него конкретно Турция не е безопасна. Ако сме съвсем открити. Ако един а, кюрд идва в, Бълга... в Европейския съюз и казва, че не се чувства безопасно в Турция, той има право на закрила, ако може да демонстрира как а, това е проблем за него. Това не значи, че хора от тези а, държави не могат да получат обеще в Европа. Може, просто а, трябва да бъдат а, ясно показани обстоятелствата. Много хора споменаха а, ромските общности. Ако разгледаме а, нивото на разпределяне, то е много а, ниско, защото условията на живот не са критерии за ам, обежище. Ако разгледаме условията на живота, ние на половината сега трябва да дадем беженски статус. Ако разбира се ви преследва, това е друго. ако извадим държава от списъка, дали това ще се отрази на националните списъци на държавите членки. Да, ще се отрази. Националният списък ще продължи да съществува, но след като ние сме включили държавата в европейския списък, той, тази страна се има предвид от всички държави членки, но понякога държавите членки имат различни потоци беженци. Има хора, да речем, от Бангладеш, които отиват в конкретна държава членка, не в други. Те могат да включат държавата в националния си списък, но ние не считаме, че трябва да се включи в, в европейския списък или че този списък по някакъв начин трябва да се променя. Една минута да си разчита бележките, които съм се водил. Относно 7 и 5%, господин Дюпре постави въпроса, какво означава тези 75%. Ако видим какви са държавите, които са над 75%, това са Сирия, Еритрея и Ирак. Това са трите държави, които са над 75%. Когато се приеме предложението, ние ще видим кои ще бъдат държавите над 75%, 75%. След година или повече, може би ще са различни. Защо точно 75% сме избрали? Ние искаме да избегнем прекалено голямо придвижване на хора в Европейския съюз. Хора, които не се нуждаят непременно от международна закрила, защото иначе трябва да се вземат много решения за връщане. Да вземем търс 6 убежище, където има нисък процент на преместване, например са прехвърлени от Гърция или Италия в Полша. Полските власти отхвърлят молбата за обежище и тогава те трябва да извършат и операцията по връщането на тези лица. Така се губят доста усилия затова идеята е да става максимално бързо връщането на онези лица, които не се нуждаят от международна закрила. Още при пристигането им в Европа. Ние искам да фокусираме вниманието си върху лица, които действително се нуждаят от международна закрила. Ние ще концентрираме усилията си за подобряване на ефакусността и ще обърнем специално внимание на лицата, които ясно се нуждаят от международна закрила. На въпроса на Ораса Билд, да, защо да няма постоянен механизъм за преместване. Може би сте слушали изказването на председателя Юнкер за състоянието на Съюза и там беше подчертано, че ще се направи подобно предложение за постоянна схема за преместване както и за постоянна схема за презаселване, което е възможност да се демонстрира солидарност в Европейския съюз и да се гарантират законни пътища за пристигане в Европейския съюз. Много въпроси бяха поставени как на практика ще действа преместването. Това, което правим в момента е да приемем решение за преместването на първите 40 000 души. Вчера имахме среща с представители на държавите членки и язо, за да обсъдим някои практически аспекти по прилагането. Процесът е, е доста сложен. Мога да посветя много време на този въпрос. Можем да имаме специално заседание, на което да разясня подробно как ще стане това от октомври нататък. Италия и Гърция с подкрепата на агенцията отчитат какъв е профила на лицата. Те идентифицират онези лица, които трябва да бъдат приместени в рамките на 3 месеца. Държавите членки трябва да, да а, имат квота, но ако след две години Финландия реши да вземе 2000 души, или 500 следващия месец, или още 500 след една година и прочие. Всичко това трябва да бъде отчетено предварително и на база на искането от държавите членки и профила на мигрантите, ние ще определим група лица, които да бъдат преместени. Ще се извърши проверка дали всичко е наред, дали тези хора са заплаха или не, доколко сигурно е тяхното положение. Това се прави от властите, които ще извършват преместването и ще организираме в последствие транспорта на в държавата, към която е насочено даденото лице. Това е процедурата, която ще се прилага. Ние започваме сега с преместването на първите 40 000 или по-скоро 30 000 по-точно и е, ще видим как ще се задейства системата на практика. Така е, ще проправим е, пътя за постоянна схема за преместване. Това ще изисква повече време. Надяваме се днес след обед да се вземе решение за останалите 120 000. Имаме доста опит натрупан в рамките на ВИС-2 за временни мерки за преместване и можем да се опрем на тях. Мнозина от вас казаха, че се нуждаем от постоянна схема, а не да действаме винаги адхок при появата на поредната криза. Въпроси имаше относно как ще се задейства да механизма за преместване. Това е ясно подчертано в текста. Също сме подобрили дефиницията. Кризата трябва да бъде от такъв мащаб, че да поставя под силен натиск дори върху една добре функционираща система на обежище в съответствие с правото в областта на обежището на Европейския съюз дефиницията посочва госпожа Мацола, е, че се вземат предвид и размера на съответната държава, т.е. критерия не е за целия Европейския съюз, а се отчита каква е степента на натиск, на който е подложена съответната държава членка, като се отчита и нейния размер. Относно коефициента за разпределение и критериите, ние не сме включили размера на страната, но населението и броя на търсещи обежища на глава от населението, защото считаме, че броя на населението в случая е по-важен, отколкото размера на държавата. Но ние ще работим допълнително по съвършенстване на коефициента за преразпределяне и ще осъществим консултации с Европейския парламент по този въпрос може би да спре до тук. Господин Мишел, ако някой от депутатите счита, че въпросът му не е получил отговор, в бъдеще бихте могли да му отговорите в писмен вид. Благодаря, че се опитахте да отговорите на максимален брой конкретни въпроси. Ако някой счита от колегите, че не е получил отговор, може ли да отговорите? Забравих един въпрос. когато става преместването на лица от е, една страна друга. Как става това? Както в Дъблин се използва лесе пасе. Тази система на лесен пасе е предвидена в е, системата Дъблин, така че имаме вече натрупан опит е, и няма проблем в това отношение. Благодаря. Да, много са въпросите, които бяха поставени по включените в дневния ред. Господин Мишел, да преминем към втората част, към незаконодателните документи, наръчника за връщане, както и ролята на Европейската служба за външна дейност, т.е. от 6 до 10 точка в дневния ред, ако искате да ги засегнете общо, след което ще имаме възможност отново за дебат. Благодаря. Съжалявам, че бях малко по-пространен в моите изказвания. Обхванахме до тук четири точки. Сега ще е необходимо дори да говоря малко повече. Колегите трябва да са наясно по какъв начин структурираме. Имаме три части. Втората част се отнася до незаконодателни документи. Господин Мишел, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, относно съобщението на комисията относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на обежището. Ние забелязахме, че когато властите са поставени под натиск от миграционни потоци, често се налага те да увеличат капацитета си за приемането им, да намерят нужния подслон, да договорят нови договори за осигуряване на храна, облекло, здравеопазване и прочее. Ние искаме да упростим правилата за обществените поръчки в този смисъл. Съобщението на комисията очертава какви са съществуващите правила в Европейския съюз, когато се възлага извършването на определени е, услуги. Сегашните правила и неодавна приятията нова директива за обществените поръчки осигурява достатъчна гъвкавост. Това е обяснено в съобщението. То е насочено към националните а, и местните власти в държавите членки, за да могат те да осигуряват адекватни услуги. Това е по първата точка. На второ място относно връщането. Ние имаме план за действие плюс наръчник за връщането. Това е пакет. Доверието към системата на убежище е поставено под въпрос. Ако вземем предвид броя на признатите заявки за убежище и онези, които се връщат, виждате, че има много хора. Те опитват различни възможности чрез системата за обежище, получават отказ, знаят, че шанса за връщането им е сравнително нисък. 40% от незаконните мигранти, които трябва да напуснат Европейския съюз, всъщност за тях са издадени решения, но на практика връщането не се осъществява и това създава проблем и отпраща погрешен сигнал към економическите мигранти, които могат да си пробват късмета, защото системата на връщане е недостатъчно ефикасна. И това е съвместна отговорност. И това е проблем в връщането и сложен въпрос. Може би държавите членки не заделят достатъчно ресурси. Освен това е трудно да се връщат към трети държави, които не сътрудничат в достатъчна степен. Ние предлагаме 40 мерки в тази област, за да се подобри ефикасността на европейската система за връзкане, връщане на незаконни мигранти и на второ място, за да се засили сътрудничеството ни по реадмисия с държавите на происход и транзит. Трябва да подчертая тук, че всички действия, които предлагаме, са в пълно съответствие с международните конвенции, стандартите в областта на правата на човека, хартата на Европейския съюз, хартата за основните права и свободи. Ние искаме да прилагаме в по-добра степен директивата за връщането. Там се предвижда доста гаранции, да има повече ефективност на прилагането. Относно законодателството, до края на годината ние предложим изменение на регламента за Frontex, за да се засили мандата на Frontex, включително, що се отнася до връщането, предлагаме да се създаде специална служба по връщането в рамките на Frontex, за да се улесняват държавите членки при осъществяване на връщането. Освен това, Шенгенската информационна система ще бъде подобрена, ще стане задължително след като е издадено решение за връщане, всички държави членки да могат да имат достъп до информацията, да знаят, че е издадено такова решение. Защото ако едно лице, е подлежащо на връщане, реши вместо да отиде в страната си, която трябва да се върне, да отиде в друга държава членка, тази държава членка да може да извърши проверката. Освен това увеличаваме и бюджета и персонала на Frontex, за да може да осигурява подкрепа в областта на връщането. И това решение се взема на ниво Европейски съвет. Относно върхните аспекти, относно реадмисията, ние искаме да засилим сътрудничеството ни, особено с африканските държави, държавите на происход от е, използвайки член 13 от споразумението от Котоно, което дава достатъчно основания за операции по връщането. Също и водят се споразумения за сключване на нови преговори, извинете, за сключване на нови споразумения по редмисия с ключови държави на происход. Когато говорим за трети държави, трябва да имаме предвид, е, че държавите, е, които се връщат, ще бъдат добре интегрирани. Ние засилваме финансирането за проекта за реинтегриране. След срещата в балета, ще бъде създаден и доверителен фонд. На второ място за наръчника за връщането. Това е въпрос, който е свързан с съобщението за връщането. Всъщност е едно приложение – и там се съдържат конкретни насоки за държавите членки, как да се осъществяват операциите по връщането. Тези инструкции могат да се използват от всички засегнати в процеса на връщането, като гранични служители, иммиграционни служители и прочие. Този наръчник много напомня наръчника за граничните служители. Това е практическо ръководство, което да помогне на онези, които се занимават с връщането, да се осъществяват дейността. Това е инструмент за прилагането, засягат се доста практически аспекти, свързани с ежедневната работа. През последните 5 години е разработен наръчник по ВИЗ на базата на директивата по връщането и специалния комитет отговаря за прилагането им. Секретариатът беше също на съвета беше също ангажиран в разработването. Това е по писмената част и по частта за връщането. Сега за доверителния фонд за Африка, госпожа Могерили на 15 септември беше на съвместното заседание на Либе, Друа и Афет и представи приоритетите относно външните аспекти на миграцията там. Както знаете, ние ще изготвим за срещата на върха във балета, която предстои на 11-12 ноември. Ще приготвим пакет за доверителния фонд в размер на 1,8 милиарда евро, които да бъдат посветени на проекти във връзка с миграцията. Ние също насърчаваме държавите членки финансово да участват в допълването на този доверителен фонд с акцент върху проекти, свързани с миграцията, както вече споменах, да се помогне също за реинтеграцията на мигрантите, да се подобрят също възможностите за прием в Африка за разселени лица, за подобряване на условията на живот на бежанците там, както и за проекти за обучението на младите хора, развитието на младото поколение в Африка и прочее. Мисля, че обхванах всички въпроси от 6 до 10. Благодаря, колеги. Мога ли да ви помоля в тази част да се придържате към въпроси в рамките на 2 минути, което ще даде възможност председателството да направи своето представяне в 11.30, както сме се договорили. Нека да започнем с координаторите. Госпожа Холмайер има думата. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, първо искам да благодаря на комисията за изключително прецизния кратък преглед на нещата. Смятам, че е много добре, че се обръща внимание на връщането и че има, така да се каже, незаконодателен аспект, който си струва да бъде обсъден за да могат да бъдат зачетени от една страна правата на хората и на отделните индивиди, но от друга страна се подчертава, че човек, който няма право на пребиваване в дадена държава членка, трябва да очаква в бъдеще да бъде върнат в страната по происход. Защото ако връщането не се проведе, ако е трябвало да бъде проведено, това ще означава а, фактор, който затруднява приемането на държави, е, в държавите членки на признатите бежанци, на тези, на които е признато обежище. Знаете какви са разходите за интегриране, а и изискванията за интегриране, разходите за професионално обучение, за медицинско обслужване и така нататък. Те са огромни още нещо във връзка с измененията на шенгенската система, които се предвиждат. Това искам да попитам, а за връщането да попитам комисията какво конкретно, ама наистина конкретно планира комисията по отношение на връщането в следващите седмици. Питам, за да добия впечатление доколко участват страните от Европейския съюз. Споменахте, че предстои увеличаване на бюджета, респективно персонала на Frontex. Казахте, че и ЕАЗО, и Европол имат нужда от подкрепа, защото могат да помогнат при връщането. И какви, какви числа имате предвид по отношение на укрепване на ЕАСО и Интерпол? Благодаря, господин председател. Благодаря и аз за сравнително краткия преглед, направен от комисията. За възлагането на обществените поръчки няма да казвам нищо. Разбира се, че има смисъл да се упростят процедурите, за да се направи необходимото в момент. Що се отнася до връщането, трябва да имаме предвид, че то не винаги се провежда, но причините са различни за това, че връщането се проваля. Има държави членки, които в миналото не са смятали, че въпросът е толкова важен, защото процентът на тези хора не е бил толкова висок, но има и хиляди случаи, в които по хуманитарни причини не е възможно връщане на съответните граждани. Трябва да имаме предвид това. И във връзка с това имам въпрос за наръчника. Напоследък така загрижени граждани, запознати с наръчника, с това, че ще има наръчник за връщането, се, те се боят, че ще се наложи връщане с всякакви средства, включително и с насилие, чрез репресия. А, наистина трябва да поговорим по този въпрос. По въпроса за външните действия и доверителния фонд, Припомням, че хаосът, който настъпи в момента в Европа, няма нищо общо с абсолютните числа на бежанците, а се дължи на бездействието на някои европейски държави. И един от аспектите на това бездействие беше, че, например, се обеща на Върховния комисариат за бежанците, че ще бъдат отпуснати средства за изграждане на лагери за бежанци, а това не стана. И сега, като говорим за доверителен фонд, питам се, ще допринесе ли той за това онези хора, които от чиста беднотия, от чиста безперспективност са напускат домовете си, ще получат някакви предложения, които да ги накарат да си останат у дома или просто парите ще се използват за създаване на граничен контрол в тези страни. Смятам, че второто е безсмислено, защото няма да премахне причините за емиграция. Това, че през следващата година ще има засилено презаселване е добре. Въпросът за горещите центрове смятам, че трябва да се обсъди по-сериозно, защото между самите държави членки в Европейския съюз има различен начин на прилагане на директивите, свързани с обежището. меко казано. Тогава как в този хотспот хората ще ще, служителите ще решават за нула време това бежанец ли е или трябва, ще има ли убежище или трябва да го връщаме веднага. Не трябва ли това решение да бъде част от една а, така надлежна процедура по даване на убежище? Благодаря. Нека само спомена, че ще има специално изслушване по горещите точки утре. Следва госпожа Викстрам. Заповядайте. Благодаря. Ни får gärna sätta på er hörlurarna. Jag vill också tacka, precis som andra kollegor har gjort, tacka för... Моля, служете си слушалките, защото ще говоря шведски. Благодаря за презентацията и обобщението на комисията. Много съм доволна от това, че в предишния кръг въпросите ни получиха отговор. Е, не изцяло но все пак оставаме с доброто чувство, че се води диалог и че всеки допринася нещо сега. Доверителният фонд за Африка много добре звучи, защото всеки повтаря, че трябва да се отстраняват на място причините за емиграция мисля, че е, е, тогава е момента да се поеме отговорност от наша страна. Трябва да се преборим с ситуацията, която съществува там. Погледнете какво става в лагерите за бежанци. Почти няма пари за тях. Прави се всичко възможно те да функционират и да се създават някакви условия, но все пак нашата отговорност в това отношение е огромна. Сега преместването, презаселването, Ана Мария Кораца го каза много добре. С това пре, трябва да помисли много добре за презаселването, за да бъде то наистина модел за нов, достоен човешки живот, за нови шансове в живота. Скандално е, че само 15 от държавите членки на Европейския съюз в момента приемат такива презаселени хора. 13 от държавите изобщо не приемат. Нека да припомня, че САЩ са страната в света, приемаща най-много бежанци 70%, а ние сме 28 държави членки и приемаме само 12%. Смятам, че това не е само странно, а и скандално. Сега оценявам високо, че тази сутрин можем да водим такъв диалог, можем да изтъкваме въпросите, които ни вълнуват най-много и по които искаме да работим, така че благодаря и от името на политическата си група. Next is, um, Cornelia. Благодаря следва Корнелия Емт. Um, Всъщност тя ще дойде по-късно. Джудит не е тук и тя. Лора също я няма. Госпожа Мейер. Госпожа Йотова. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на български язик, затова ще помоля да сложите слушалките. Моите въпроси към комисията са два, много кратки регламента, който предвиждате за Frontex, в каква посока ще бъде направен? Дали само по отношение на тази нова служба по връщане, която ще подпомогне процеса на връщане, или а, ще спазите желанието на многото държави членки, които искат засилване охраната и на външните граници на Европейския съюз? И в този смисъл искам да попитам комисията какво е вашето мнение за това, че много от тези държави членки разполагат армията по външни, собствената си армия, за да запази външните граници и на техните държави и съответно на Европейския съюз. И втория ми въпрос е малко по-общ. Всичко това, което предлагате и това върху което дискутираме днес и през миналите дни, е в хипотезата, че държавите членки днес и утре приемат както временния, така и постоянния механизъм. Има ли комисията план Б при положение, че съвета завърши с неуспех? Благодаря много. Следва Питър Лидевелев. Питър. Um, I actually wanted to say... Аз исках да кажа нещо по третата и четвърта а, точка на този дебат, но вече а, приключихме за това. За следващите точки искате да говорите, а, е, пита председателят, но няма да сте тук. Не, не, отговаря господин Нидер Мюлер. За трета и четвърта точка искам да говоря. Съвсем накратко. Важно е да разпознаем двата големи проблема за механизма за преместване от една страна и за списъка от сигурни държави по друга. Преместването е едва първа стъпка. А на нас ни трябва конкретен, ефективен механизъм за интеграция на бежанците, за да им се даде възможност да намерят нов живот в Европа. Това е първото нещо. Второто, от комисията чух, че ще имаме национални списъци от една страна и общ европейски списък. Виждаме в случая на Унгария и много други случаи националните списъци на такива а, сигурни държави са една игра, дават, всъщност стават заложник на различни политически интереси. Това, което имаме нужда е наистина от общ европейски списък с сигурни транзитни държави, с сигурни държави по происход. Това е което исках да подчертая, да няма отдални списъци. Това беше на предишната секция наистина. Благодаря, че се изказахте сега. Томас Четовски има думата. Заповядайте. Много ви благодаря, че ми давате думата. Искам да реагирам на казаното от комисията, като взимам повод от това, което каза Петър Нидермайер. Благодаря на комисията за свършената работа. Четейки документите, бях много доволен от това, че комисията е така амбициозна в подхода си към този проблем и че предлага конкретни документи. Сега за списъка от сигурни държави. Всъщност, включително и Турция трябва да си бъде в списъка. Съгласен, съгласен съм с списъка, но бих добавил и Бангладеш и Шри-Ланка. Списъкът на сигурните трети държави трябва да се разглежда от всички аспекти. Тунис и Египет за мен също са сигурни държави. Трябва да направим така, че идващите от тези страни граждани да бъдат върнати колкото може по-бързо в страните си. Освен това, Моника беше права. Не е достатъчно в горещата точка да се а, от, откаже молбата, на молбата за обежище, важно е да се осъществи връщането. Има много хора от африканските държави, които идват в Европа и трябва да бъдат вър... върнати, но ние трябва да се погрежим това да стане по безопасен начин, защото иначе ще бъдат жертва или на престъпни групировки, или ще бъдат превърнати в роби. Също така трябва да внимаваме да не се случи това, което Остава става в лагерите за бежанци в Сицилия. Там има истински рубовладелци, които набират работна ръка. Искам да подчертая и във връзка с това, че комисията трябва да се опита чрез службата за външна дейност да договори с африканските държави обща процедура и условия, при които да бъдат връщани техните граждани. В Нигерия, например, каналджийството е наказуемо по наказателния кодекс и санкциите са много строги. Друг е въпросът, че не винаги се налагат. Искам също така да се върна на сроковете. По срокът трябва да бъде съкратен с 30, на 30 дни. 40 дни е прекалено дълъг срок, след като се борави с електронна техника. Госпожа Линберг има думата. никога. Och jag är bekymrad över att 40 eh, Говоря за, директ, за директивата за връщането. Това е въпрос, който много ме вълнува и много силно съжалявам, че само 40% биват връщани. Значи има какво да се подобрява. Същевременно не бива да бъдем кой знае колко изненадани при положение, че границите са отворени. В Швеция има много нелегално пребиваващи емигранти и, и, и няма как полицията да ги върне, просто защото нямат адресна регистрация, а и полицията няма капацитет да ги издирва. Ето това е едно от последствията от отворените граници. Сега някой би могъл да каже, хайде да въведем граничния контрол отново, така както някои държави членки направиха, но не това е решението. А, кандидати за обежище, чиято молба е била отхвърлена, много добре знаят, че след 18 месеца изтича е, срока на валидност на пръстовите им отпечатъци, т.е. след 18 месеца те могат да подадат нова молба в друга държава членка. Все повече е, е, се увеличава притокът от бежанци, а все по-малко хора биват връщани. Трябва да решим този проблем. Госпожа Викстром каза нещо, което чух и по радиото – че не достига храната за тези 300 хиляди бежанци, които са в лагери в Сирия. Те са на половин дневна дажба. Ето къде трябва да отидем да помогнем. Там трябва да отворим сърцата си и да помогнем на място, защото става въпрос за чиста вода, за, за насъщна храна за, за покрив над главите на хората, за селското им стопанство. Там трябва да помагаме. Next is Mr. Voigt. Господин Войт думата. Благодаря, господин председател. Господин Мишел, вие така много достоверно представихте на връж... наръчника за връщането и все пак не всичко стана ясно. А, така, в обращение е числото 40% върнати и 60% останали. Казвате, че това са иракчани. Това средна стойност някаква ли е, тези 40 и 60% или 40% обхващат всички мигранти, които трябва да бъдат върнати? Включват ли те хората от Западните Балкани? Какво става освен това с онези, които просто подават е, фалшиви данни? Чувам, че все повече е, бежанци казват, че са сирийци, като са унищожили паспортите си и личните си документи и съответната страна ги приема, независимо от това откъде идват. Вие казахте, че Фронтекс ще отвори бюро за връщане, но как ще се справи с толкова много хора? Казвате, че искате да разширите Фронтекс. Преди малко дадохте за пример, че Германия ще назначава 2000 служители на бежанската си служба, т.е. Фронтекс трябва да се увеличи с 6 или 8 хиляди души. И то все във връзка с мерките по връщането на хората, но тези мерки няма да бъдат осъществими, докато хората не получат стимул да се върнат в страната си по происход. Мисля, че помощта на място е един от начините, но друг въпрос предвижда се 5000 евро европейски средства на глава от емигрантите, така да се каже. Не е ли по-добре тези 5000 евро да отидат в страната по происход, а, за да бъде е, стимулиран човека да се върне там или да не отиде в друга страна. Защото иначе това ще се случва или най-често случващото се, че беженците не се регистрират. Изобщо не допускат да бъдат регистрирани, няма как и да ги върнат. И последният, който ще вземе отношение в този дебат, е колегата Сарвариев. Като цяло приветствам предложението на комисията, всеки един елемент е точно това, от което имаме нужда. Трябва да бъде казано и е, за съжаление, много трагично, че се намираме тук днес, защото е изключително ясно, че а, стъпките и стълбовете, които се предлагат, са много а, малко и недостатъчни и ненавремени. Няма смисъл да се оплакваме, но трябва да го кажем. Да, трябва ни много по-ефективна политика по връщането. И това означава, че имаме много повече ресурси във всяка една държава членка. Те са необходими. Да, трябва ни общ списък за държави за връщане, но както и във всеки един друг аспект на тази криза, държавите членки нямат обща визия за това как да се справят. Така че не обвинявам комисията, че а, предлага твърде недостатъчни и твърде ненавремени мерки, защото именно държавите членки се самообвиняват и се оплакват колко малко е направено. А кой е отговорен? Правителствата на тези държави са отговорни за ситуацията, до която стигнахме. Така че ставаме свидетели на напълно неконтролируем поток а, и нямаме обща визия как да се справим. Така че искам да направя едно обобщение, че предложенията на комисията са точно това, което трябва да направим. Но нека го направим бързо, защото вече сме няколко стъпки назад. Благодаря. Благодаря, казва председателят, вероятно повече от няколко стъпки назад. Един кратък въпрос от мен. Преди да чуем докладчиците. Подобен на казаното от госпожа Сипел за ръководството за връщане и директивата за връщане. Комисията, благодаря ви за многото работа, която сте свършили в тази чувствителна област на връщанията. Знам, че има параметри от директивата на завръщането, но разбира се и госпожа Сипел спомена външно външните публики интерпретират по различен начин това, което прави комисията. И така въпрос ми е, оставате ли в параметрите на директивата за връщане, особено при задържането, където има много различни политики на държавно равнище. Много е чувствителна темата, особено когато се говори за приемането а, и ротацията. Така че ако може по яснение за това дали наръчника а, улеснява а, тези а, елементи от директивата. А сега, колеги, това, което ми се иска да направя е а, е, да ви а, е, успокоя и точка 11 на, да я преместим за октомври месец, за 1 октомври, за да може да си свършим останалата част на работа на време. И така, да чуем изказванията на двамата докладчици. И ако сте съгласни, точка 11 за 1 октомври я местим. И в заключение с настоящата точка госпожа Канга и госпожа Масула. Госпожа Кянге всъщност ще чуем, защото тя не се изказа преди това и след това ще чуем комисията с отговор на всичките въпроси по тази втора част, тази втора група от отговори. Така че спокойно можем да го направим без да бързаме и да свършваме и с точка 11 до 11 половина. И така, госпожа Кянгия, искате ли да направите няколко бележки? Заповядайте. Благодаря и аз мятам, че дискусията е много интересна по различните елементи, които бяха въведени в полза на нашата работа. Но ме притеснява ситуацията на малолетните, непълнолетните, които не чух да се споменават кой знае колко. Чух е, и слушах внимателно отговор на комисията, но нищо подобно не се чу. И е, знаем какви са данните. За последните 6 месеца те непрекъснато се увеличават като брой и не можем да приемаме схема без план за непълнолетните. Имаме и конкретни препоръки за държавите членки, за това как да се защитават и как да се интегрират непълнолетните в техните системи. Една дефиниция една а, ясна дефиниция, определение ни е нужна. Когато говорим за механизма, ни трябват конкретни препоръки и по-конкретно за непълнолетните без придружител. Когато те са на нашата територия, трябва да следим тяхния статут по отношение на на, на техните права. Благодаря. Сега давам думата на на господин Мишел да отговори на въпросите на членовете на нашата комисия и да направи заключение. Относно промяната на Шенген, аз споменах го само като възможност ШИС да включи и решенията за връщане, за да може всички държави членки да са наясно дали дадено лице е получило такова решение или заповед за връщане или не. Това да е видимо също и за граничните служители, за да могат да предприемат нужните мерки. Относно промени в Шенгенския граничен кодекс, ние ще разгледаме този въпрос по-късно. Може би тогава ще се спрем по-подробно. Относно личния състав или персонала на агенцията, говори се в момента как да се увеличат служителите в Frontex, EASO, 60 лица за Frontex, 30 за EASO, също се предвижда увеличаване състава и на Европол. Обсъждаме въпроса с Генерална дирекция човешки ресурси, Генерална дирекция бюджети. Frontex и EASO са инструменти е, за които могат да се използват е, от държавите членки, чрез така наречената процедура RAPID. Е, Frontex се обръща към държавите членки за това да им осигурят експерти. Същото го прави и АЗО, така че в така наречените горещи точки Frontex и ЕАЗО използват е, национални експерти. Така се увеличава техния капацитет. Ние не можем да си позволим е, специален екип, ние използваме ресурсите, които ни предоставят държавите членки за принудителното връщане. Това е предвидено в директивата за връщането, предвижда се също и в наръчника. Става дума не само за доброволно, но и за принудително връщане. Ако оставим нещата само на доброволно връщане, тогава, за съжаление, ще намалее значително процента на реално извършеното връщане. Затова, придържайки се към принципите на правата на човека и международните ни ангажименти, Frontex използва системата си за мониторинг, организира съвместни полети за връщане, но имаме система за наблюдение, за да сме сигурни, че всичко се извършва пропорционално. Относно горещите точки повръщането как действа? На първия етап се извършва регистрация на мигрантите при тяхното пристигане. Снемат им се отпечатъци, извършва се скрининг от Frontex и ако лицето принадлежи към националност, където има много нисък процент на признаване на търсещи обежище и няма основания за обежище, тогава се задейства процедурата за връщане. Ако някой е, има нужда от международна закрила, се следва обичайната процедура за обежище, както и процедурата за преместване съгласно това дали принадлежи към групи население, например Ирак, Сирия, които имат нужда от закрила. Относно използването на фалшиви документи за самоличност, но ние имаме експерти, които могат да преценят каква е националността на лицето. Имаме също и преводачи, и може да се прецени дали някой говори а, арабски като сириец или като иракчаник или прочие. Имаме също и а, списък от въпроси, за да сме сигурни, че лицето действително идва от Сирия. Обикновено сирийците имат документи. По-трудно е с сиритрейците, защото те са много близки до етиопците от един от регионите на Етиопия. Езика, който използват е много близък, така че са необходими много по-задълбочени интервюта с тях, но разполагаме с експерти, за да може да се прецени дали някой действително е еритреец или етиопец. Това се прави в горещите точки. Това, което се прави в момента в държавите членки, че службите им за обежище е, че те също обучават хора как да преценяват каква точно е националността на търсещите обежище. Дали имаме план Б? Не, нямаме такъв. Ние разчитаме Европейския парламент да допринесе за приемането на постоянната схема за преместване. Това ще е най-добрият план Б. Относно армията и границите. Шенгенския граничен кодекс определя кой трябва да пази границите. Имаме различни системи в държавите членки. В някои от тях имаме гранични войски, които са част от военните, или пък имаме гражданска гвардия. Това зависи от държавите членки. Те вземат решения какви са техните потребници, потребности, как трябва да се обучат тези служители, за да могат да се прилагат добре правилата. Но не може да са изцяло само под военен контрол. Трябва да са неутрални. Относно сигурните държави на происход, ние обсъдихме този въпрос за националния европейски списък, ние работим поетапно, стъпка по стъпка. Когато предложихме първият пакет за обежището, съветът отхвърли създаването на общ европейски списък и бяха възприяти националните списъци. Сега в допълнение беше възприят принципа за, наци... за европейски списък и това в последствие може да доведе до примахване на националните списъци, но това ще бъде стъпка по стъпка и това решение трябва да се вземе в съвета. Ние сега сме се фокусирали върху 7 сигурни държави. Може да има доста повече държави, включени в националните списъци, така че нека да вървим постепенно. Нека да, да включим на първи етап страните от Западните Балкани. Това са най-ясният случай. След това може да се стигне до промени в националните списъци. Относно процента на връщане, аз казах 40% за всички националности. Тоест процента на връщането е 40%, не само за, за иракчани, но за всички националности. Относно лицата, непълнолетните лица, ние отчитаме доколко уязвими са те. Имаме предвид дали те са придружени или не, дали се нуждаят от специални грижи, какви са техните предпочитания, се отчита в по-голяма степен. Но по системата за връщане мога да ви уверя, че се третират добре непредружаваните малолетни. Председателят не знае дали някой от колегите има нужда от допълнителни отговори. В такъв случай, може би, комисията ще отговори в писмен вид. Както вече казах, въпросът за шенгенското пространство ще се обсъди на следващото ни заседание на 1 октомври. Следващото ни обсъждане ще бъде при закрития врата членовете на Либе, сътрудници, докладчици в сянка. Аз ще прочета списъка, за да е ясно кой може да участва. Представители на предста... председателя на парламента, на генералния секретар, на правната служба на парламента, на отдела по граждански права и свободи, и така, в 11.30, колеги, ако имате право да участвате в обмена на мнения с председателството, моля да бъдете в залата. До тогава ще направим кратка пауза.